everybody. Е, здравейте, уважаеми колеги, е, госпожи и господа, добре дошли на смесеното заседание на комисиите ИМКО Инта, Международна търговия е, и защита на потребителите относно вноса на движими културни ценности. Преди да продължи преводът обаче, преводаческата служба би желала да информира своите слушатели, че трудовият спор – между преводачите и ръководството на парламента, свързана с едностранно наложените условия на труд, навлиза в третата си седмица. Независимо от многобройните отстъпки от страна на преводачите, ръководството на парламента не прави какъвто и да било опит да влезе във връзка с нас, за да разреши спор. Поради това, със съжаление ви информираме, че преводачите не могат повече да предоставят услугите си извънредно след настъпване на предварително обявения крайен час на заседанието, поради което преводът днес ще приключи точно в 18.30. Благодаря ви за вниманието. А сега да продължим с председателката. Компромисни изменения, направени от двамата докладчици. 380 изменения са поступили на предварителния текст, внесен от комисията. 56 компромисни изменения са предложени от докладчика, съгласувани с докладчиците в сянка и е, разпространени на вашето внимание преди днешното заседание. Е, по реда на записали се за изказване, е, ми както е редно, започваме с докладчика, след това с докладчиците в сянка. От името на Инта, госпожа Моска е докладчицата, но Доколкото разбирам, господин Кон ще се изкаже от нейно име. Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам госпожа Моска днес като съдокладчица от е, социалисти и демократи, от името на социалисти и демократи на Дан Долтън, Докладчицата в Сянка и секретарията искам да благодаря за, както и на асистентите за доброто сътрудничество. Имахме две много продуктивни заседания на докладчицата в Сянка и технически заседания, на които обсъдихме много подробности общото е, сред всички политически групи е, че имаме нужда от такъв регламент, е, който да отграничи именно е, културните ценности и спецификата около тях. Какво включвате? Знаем доказателство за тези защото доказателство за наличието на такива ценности не винаги е очевидно. Е, това обсъждахме е, и в тази връзка обсъждахме какви норми ни трябват общи, около които да се обединим, е, като разбира се, се съобразим с принципа за трета страни. Общо зато няма нерешими проблеми. Едно е ясно, че митниците трябва наистина да изпълняват своите правомощия и да има яснота относно техните задачи и задължения. Е, трябва да ориентираме текстът и към регламента за внос е, и, и износ. Според нас е, приложението към съответния регламент, в което са изброени тези културни ценности, трябва да се хармонизира с с а, регламента за износ и съответно да се отграничат а, стоките с а, културна стойност. Благодаря. Благодаря. Докладчикът от страна на Имко има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на двата секретарията е, и на госпожа Моска за извършената от тях работа. Взаимодействието помежду ни до сега е много положително. Две съвещания на докладчиците в Сянка бяха проведени и вече се очертава е, крайното решение, макар и е, твърде много въпроси да не са все още уредени. Едно от най-големите предизвикателства и за двете комисии е, е свързано с проследяването на стоките, постъпващи на територията на една или друга държава членка. Става въпрос за традиционните движими вещи, т.е. стоки. Но е, за културните ценности е, въпросът е много по-сложен, тъй като в твърде много случаи няма документална следа. И е, търсим тук съгласие помежду си, е, такава уредба, която да е практически реализуема от митническите администрации. Е, е, една митническа служба да, да, да установи, да кажем, е, е, една статуя, кога за първ път е изнесена от страната, да кажем, преди 200 години, може да си представите, е на практика невъзможно. Възникват такива ни практически проблеми за създаването на система, която да върши работа за всеки го и ние насочваме вниманието си особено е, към онези моменти, онези аспекти, които биха породили най-висока степен на риска. Край на краща целта е, е постъпленията от търговията с културни ценности да не стигат до терористични организации. Възниква следователно проблема за приложното поле. Е, има червен списък, например, на Международната митническа организация – евентуално възоснова на този и други подобни списъци бихме могли да делегираме правомощия на комисията, така че е, тя да, да приеме акт за, за прилагане. Така накрая ще длъжни сме актът да, да бъде ефикасен, да, да, да е, бъде приложим на практика, да, да не връзваме всъщност ръцете на митническите администрации. И Друг един въпрос е за праговите равнища. Според мен е необходимо да, да бъдат разгледани три възможни прагови равнища. Първо, е, ценностите е, да са с е, неевропейски происход, да са по-стари от определена възраст и да не са с ниска стойност. Значи, поради тези прагови критерии ще можем да насочим вниманието върху тези културни ценности, които биха могли да стигнат до, до, до терористични организации, до, до финансиране на тероризма. Тоест, целта на предложението е, не е, е културното наследство да не може да бъде върнато в своята родина. Е, би трябвало по тази причина да не бюрократизираме процеса на връщане. Ако вземем регламента за износа, той предвижда различни периоди за фотографии, произведени на изобразителното изкуство и прочие. Срокът е 50 годишен. Впрочем, както за играчки и игри. За археологичните ценности, е, разбира се, срокът е по-дълъг, т.е. 100 годишен. Комисията по културата се опита да опрости, като въведе е един общ срок от 100 години. Е, но отново се напуска първоначалната територия, е, предназначението на този регламент. Например, е, пър, първоначалното издание на играта Монопол по този начин би влязла в приложното поле. Едва ли това целим? Комисията смята, че 50 годишен срок е, е, най-целесъобразен и това е позицията, която споделям аз, както и колеги от комисията, ако съдим по внесените изменения. В крайна краища това, този срок би трябвало да бъде целесъобразен. Що се отнася до сумите, до стойностите, е, би трябвало да хармонизираме по най-високата стойност по регламента за износа, именно 50 000 евро, макар и е вероятно, ако става въпрос за е, антиквариатик и, и е, древни е, ценности, би трябвало да се внесат известни корекции. Надявам се, че ще стигнем до, до някакво съгласие помежду си с докладчиците в сянка, особено що се отнася до ценностите, които преминават транзитно през европейската територия. Имаме известни възражения, моята, нашата група и си даваме сметка, че въпросът не е толкова лек. Но има и много и много други неща. Е, мога да се разпростирам, но ще се въздържа. Е, е, сигурен съм, че колегите ще се спрат и на тях. Очаквам с интерес по-нататъчните изказвания. Благодаря. Благодаря. Доколкото разбирам, тук вдига ръка някой от ЕНП, но доколкото разбирам, нито господин Върхая, нито госпожа Валеса са, са, са тук. От, от но доколкото разбирам, те ценят взаимодействието до сега с докладчиците. А, от социалисти и демократи от Имко господин Хон, но предполагам, вие вече казахте това, което желаете да кажете. И Девид Камбал от Инта е следващия, обаче го няма, не го виждам след присъстващите, поради като господин Селимонич, стигнахме и до вас. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да, да благодаря на всички участвали, в това число докладчици и докладчици в сянка. По тази материя стигаме до някъде. Както каза и колегата, очертават се някои компромисни решения, които бихме могли да приемем всички някои неща не удовлетворяват, други, други не толкова. Ако вземем четвърти и пети членове, те очевидно са най-трудните. И, и постоянно са в, в, в нашето полезрение. Разпространените вече компромисни разрешения, мисля, са достатъчно балансирани между контрола от една страна и, и търговията от друга. Това равновесие трудно ни се отдаде, но, но мисля, че го постигнахме. Освен това, те първа трябва да обсъдим приложението към регламента от съществено значение, тъй като по това приложение ще е, определените ценности ще се насочват към една или към друга процедура. Не бихме искали да налагаме процедурата на разрешително за внос, когато културните ценности предмет на вноса едва ли биха допринесли за финансиране на терористична дейност. Добре би било от държавите въвеждаме такова едно предложение, държавите членки и комисията да разработят електронна система за, за проследяване, давайки си сметка, разбира се, за техническите затруднения в някои държави членки, но но това според нас е начин, който би улеснил практиката за всеки го. Но от съществено значение също така би било да намерим компромис по буква В от четвъртия член, като започнем с оговорката, че при отказ държавите членки следва да уведомят комисията So be... И а, оттам нататък дори а, Европол, за да се а, предприемат по-нататъчни действия. Е, е, измененията на АЛДЕ, е, терминът страна износител да бъде заменен с трета страна. Те са такива детайли, свързани с проследяването на вноса, съответно износа. Ние се опитваме фактически да затворим всички вратички, да, да попълним всички празноти, давайки си сметка, че това е много трудно. Мат, мат, материята материално обхваща последните 5000 години. Междувременно империи и царства са преживявали възход и падение. Трудно е, но, но, но ние търсим решение. В крайна краща целта наистина е да пресечем финансирането на терористичната дейност. И разбира се, тук детайлите ще бъдат решаващи, но аз съм обнадежден. Смятам, че съвсем скоро ще приключим работата по тези актове. Благодаря. Сега докладчиците е, в сянка, господин Букнер, Зелени, комисия Интра. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да кажа, че според нас се движим правилната посока. Повечето политически групи споделят целта да се стигне до позиция, която би дала възможност за преустановяване на незаконния внос, незаконната търговия с движими културни ценности. И както казаха колегите, материята е изключително сложна тъй като веш, вещественото разнообразие е, е крайно голямо, като се започне от е, материални ценности от преди хиляди години и е, до е, съвременни произведения. И, и нормативната уредба допуска известни празноти, неизбежно е това, от разнообразен характер, но аз съм убеден, че ще можем да създадем една ефикасна нормативна уредба. Вървим по, по правилния път наистина. За мен лично и за нашата политическа група е да бъдат прокарани нашите предложения – за, например, проследяване на транзита през митническата територия на Съюза, когато компетентните органи е, имат е, разумно основание да смятат, че културните ценности са изнесени от страната по происхода в нарушение на вътрешното на тази страна законодателство. И тук имаме един детайл, който е, който е деликатен и, и трябва да го, да го доработим. Е, що се отнася до предложението да се включи списък на е, е, международната организация. Е, става въпрос за културни ценности, които представят висок риск по най-различни причини. Не просто поради наличието на, на конфликти в страните по происход. Целият списък би трябвало да се включи, ако ще се включва. Що се отнася до приложението, необходими са по-целесъобразни срокове на, на по възраст на културната ценност. Аз бих възразил срещу критерии стойност, тъй като устойностяването на тези ценности е крайно трудно. Но съм оптимист, че ще стигнем до споразумение. Благодаря. И сега бих искала да дам думата на Европейската комисия. Госпожа Никол, мисля. Да, тук съм. Да, благодаря, госпожо председател. Комисията благодари на докладчиците и на останалите членове на Европейския парламент за положените от тях усилия да създадат един максимално ефикасен акт, както и за интереса, който проявяват към предложението на комисията. Е, борбата срещу незаконния износ, съответно внос на културни е, ценности е, е изключително важна. Ние сме благодарни за проекто измененията, внесени от парламента, свързани с забраната на вноса на територията на Съюза на такива културни ценности. Приветстваме е, упростяването на определенията, по-доброто определене на понятието страна на происход, е, силните гаранции, свързани с незаконния происход на културната ценност, е, когато страната на происход, проче, не може да бъде установена. Отбелязваме измененията, свързани с въвеждането на минимална стойност, на, на прагови равнища за възраст на културната ценност. Бихме искали да обърнем обаче вниманието на депутатите на това, че промените, които те предлагат, могат да доведат до значително разрастване на приложното поле на акт. Измененията, според които е, разрешителното за внос не представя титул за документ за собственост, е също е интересно. Разбираме загрижеността, която проявява парламента към своевременното създаване на система за електронен обмен на информация между комисията и държавите членки. Ще проучим техническите възможности от своя страна. А предложението за сътрудничество между митническите администрации, внесено наскоро на вниманието с законодателите от комисията, би могло да изиграе своята роля и в това отношение. Отнасяме се с разбиране също така към безпокойството, проявено от депутатите, относно неуеднаквените е, финансови санкции и а, смятаме, че можем да направим излезем на среща с предложение, което да удовлетвори е, това безпокойство. Обедени сме, че е, работата на парламентарните комисии ще допринесе за преодоляване по максимално ефикасен начин на предизвикателството, което, е, пред което сме изправени. Предвид неотложния характер на въпроса, особено за предотвратяване по-нататъчната загуба на застрашено културно-историческо наследство и предотвратяването на терористичното финансиране, ние е, призоваваме да бъдат положени максимални усилия да се приключи работата по този акт преди парламентарните избори през юни 2019 година. Благодаря и накрая за заключителни бележки. Бих искала да поканя с докладчиците. Да, заповядайте. Е, благодаря. Ние работихме много, много резултатно заедно и, и позициите ни, ни не са така далечни. Една от друга, убеден съм, че скоро ще можем да, да се споразумеем. Но по някои от повдигнатите въпроси, ако ми позволите, е, от е, Алде, например, не е непременно необходимо разрешително за внос за всичко, а само за най-рисковите ценности. Е, за останалите една обикновена декларация би трябвало да, да е достатъчна. Важен е този момент, е, е, както и въпроса за електронните декларации. До някъде съм обезпокоен от от съображението, от аргумента, който, който се навежда, че е, въвеждайки някакво прагово равнище или прагов критерий, ние даваме възможност закона да бъде заобиколен. Не, не в крайна краща целта е да предотвратим финансирането на тежката организирана престъпност и тероризма. Е, и по, и по този начин фактически е, очертаваме приложното поле, така че да насочи вниманието си само към онези е, културни ценности, които са в оборот именно за финансиране на престъпност и тероризъм. И, и що се отнася до транзита, трябва да бъдем особено предпазливи тук в намеренията си, тъй като просто не е възможно транзитно преминаващите е, товари да бъдат е, спрени, дори и да е възникнало подозрение Друго би било, ако страната на, на происход уведоми съответните власти, уведомят митническата администрация за са евентуално възникнали подозрения. Но възоснова на наши, на подозрения в Европейския съюз, и как бихме могли да приложим чуждо вътрешно законодателство, не, не знам. На какво основание всъщност, ако стоката преминава транзитно и вътрешната уредба на Европейския съюз е неприложима. Така че много, много предпазливо следва да подходим към транзитно преминаващите стоки. Очевидно, ако администрацията на трета страна ни сигнализира, е, ясно, вече бихме имали някакво е, правно основание, но е, възоснова само на подозрение не бихме могли да се намесваме макар и не всички да споделят моето мнение, е, сигурен съм, ще се, ще се споразумеем, но, но, но трябва да пообсъдим още този въпрос. Близо сме е, до, до края и се надявам окончателният текст да бъде приемлив за всички и да бъде е, достатъчно ефикасен. Благодаря. Господин Кон има думата. Благодаря, госпожо председател. Присъединявам се към казва от колегата Далтън. Ние сме на път към едно добро споразумение. Мисля, че има шанс да обединим позициите си. Важното е да не оставаме празноти в е, законодателството, да внимаваме да, не, да, да внимаваме да формулираме едни балансирани норми, правила, така че те да не връзват ръцете на митническите органи, да не пречат место да помагат. И когато страни като Ливан или други, когато става дума за страни, стоки и произведения от тези страни, трябва наистина да регламентираме е, регламента за, е, да действаме според регламента за износ, така че да намираме практически решения на случаите, случай по случай. Благодаря. Само бих искала да ви информирам, че е, вотът е, ще се състои на следващото ни смесено заседание на 10 юли. Благодаря на, на всички колеги за присъствието. Можем да приключим тази точка в дневния ред. Благодаря.